Преди да преминем към програмата на Нидерландското председателство, трябва да ви занимая с процедурален въпрос. Вие знаете, че председателският съвет реши да помоли Комисията за вътрешни работи да се занимае с въпроса за Дания, и по-точно с датския закон за социална помощ за беженците. По желание на председателския съвет помолих тази комисия да се занимае с този въпрос. Координаторите на комисията решиха с мнозинство веднага да се занимаят с проблема в едно от следващите заседания. Това ме увед... За това ме уведоми господин Мораес. Уведоми ме писмено. Писма е от 15 януари. А именно, че Комисията по граждански свободи в края на януари или в началото на февруари ще се занимая с въпроса. Господин Ламберц привлече вниманието ми върху въпроса с молба от името на политическата група спонтанно да обсъдим въпроса в пленарна зала. Аз се консултирах с всички политически групи в парламента, за да видя дали има мнозинство за това обсъждане. До момента мнозинството е против това обсъждане, т.е. против включването на този въпрос в дневния ред на парламента. На френски. Благодаря за обяснението. Очевидно е, че има много хора, които нямат желание да обсъждат ситуацията в Дания. Аз мисля, че става дума за доверието в Европейския съюз